surely, surely we were on our way to the exchange of views on this second report, the joint... Значи ние сега ще обменим мисли по втория доклад е, от инспекция за съвместния надзорен орган на Европол. И в е, светлината на необходимата прозрачност е, на този орган. Доклада е публикуван през март тази година. Публично достъпен. Тук е господин Райнхард Прибе, който е директор на Генерална дирекция вътрешна сигурност на Европейската комисия, който накратко ще говори за програмата за проследяване финансирането на тероризма и след е, господин Прибе ще имаме възможност да разговаряме с госпожа Изабел Крус, председател на съвместният надзорен орган на Европол. Тя ще представи резултатите от втория доклад на инспекцията. И тук е също господин Роб Уейнрайт директор на Европол. А той също е на разположение да коментира тези резултати. Първо ще дадем там думата на господин Райнхард Прибе, както казах, директор на Генерална дирекция вътрешна сигурност на Европейската комисия. Благодаря много, господин председател, уважаеми дами и господа. Благодаря ви много за поканата. Радвам се, че имам възможност да ви информирам за състоянието на приложението на споразумението във връзка с програмата за проследяване на финансовите потоци на тероризма. Споразумението е подписано и прието преди две години и е влязло в сила и от тогава насам имаме натрупан доста опит, който е обобщен в доклада. Нека първо да ви информирам за плановете, които имаме по отношение на втората съвместна, втория съвместен преглед прегледа на инструментите. Всичко това е в, уточнено в член 13 от споразумението. Резултатът от е, това преразглеждане е, трябва да бъде изложен е, от, от този преглед трябва да бъде изложен в документ, в доклад. Вторият доклад е от март 2011. Първият доклад е от март 2011 2012 година. Втория ще бъде от, през октомври същата година, т.е. малко след е, изтичането на срока за заличаване на всички данни по-стари от 5 години. И ще информираме парламента и съвета в рамките на тази година и по този въпрос, както сме обявили. Като цяло, програма, подходът към този процес е доста отворен. Обсъждаме всички подробности и се обсъждат първо основните елементи, после във втория преглед подробностите и постигнатите препоръки резултати по препоръките от първия доклад, включително и по отношение на механизма за проверка на Европол по член 4. Също времено ще се занимаваме и с подходящо финансиране на механизма за контрол. Ще предложим и на американската страна да разгледа всички членове и в споразуменията, в които става дума за реципрочност и ще поискаме подробна статистика за приложението на споразумението. Но разбира се, трябва да се има предвид, че и двете страни могат да направят своите предложения. Разбира се, няма как да гадаем какъв ще е резултата от втория преглед. Като цяло сегашното ни впечатление, е, че системата действа задоволително, комисията и Американското Министерство на финансите поддържат е, постоянна конструктивна връзка, за да осигурят правилното функциониране на дейностите по споразумението и в рамките на министерските срещи е, са повдигани съответните въпроси и са обсъждани с заместник държавния заместник секретаря на финансите е, господин Коен. И така, постоянно поддържаме контакти с американските власти по конструктивен начин. Нека първо е, е, да ви информирам за контрола. От гър, функцията на надзорника се изпълнява задоволително. От 2000, 2001 година, казва ораторът, е, работи надзорникът. И той участва в е, всички свързани с е, дейността по споразумението заседания. Има и специални мерки, за да се отнош... от... улесни работата на надзорника по контрола на данните. Нещо, което ще се разгледа по-подробно по време на втория преглед. Много важна е тази функция на надзорника по защитата на данните и за това смятам, че е подходящо, въпреки настоящото задоволително положение при прилагането, да се подобрят предохранителните мерки. Работата на надзорника е изключително техническа, изключително изискваща, която много трудно а, е много трудно да се върши от едно и също лице всеки ден. А, в крайна сметка има и отпуски по болест и а, друг вид отпуск. Така че препоръчваме да има и втори надзорник и преглед за контрола. И след преговорите има споразумение в крайна сметка между Европейския съюз и Съединените щати да се назначи втори човек, който да подпомага дейността на надзорника на данните. Това беше много сериозна отстъпка пред нашите искания която направиха американците, вземайки предвид, че са необходими тези предохранителни мерки. И през май предприехме първите стъпки по назначаване, по намирането на служител за този пост. Изключително и, е, строги са изискванията. Трябва да има опит е, човекът в борбата с тероризма, трябва да има ниво на допуск. Трябва да има а, много добро, да разполага много а, добри познания за начина по който функционира споразумението и трябва да започне работата си от септември тази година, т.е. малко преди втория прелет. И накрая, господин председател, както знаете, Европол, съгласно член 4, има задачата да, спор... да проверява изпълнението на конкретни критерии по заявките. Има специално звено в Европол, което се занимава с тази дейност. И това е, звено постоянно поддържа връзка с Американското Министерство на финансите. Ще оставя а, е, на Роб Уейнрайт да ви съобщи повече подробности за дейността на този отдел. Благодаря. Благодаря много, е, за оводните ви думи. А сега давам думата на Изабел Круз за заключенията на втория доклад. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте в тази комисия и ми давате възможност да докладвам за тази обща контролна инстанция на Европол в рамките на споразумението за е, TFTP, Европейската програма за проследяване на финансирането на тероризма, беше представен доклад за първата инспекция през 2010 година, през октомври и още при този първи доклад ние успяхме да посочим някои критични бележки във връзка с въпросите, с които се занимахме и най-вече обърнахме внимание на това, което е включено в член 4 на споразумението. Естествено, Имаше някои сложни ситуации в тази връзка, те трябваше да бъдат преодолени и, например, от американска страна беше изявено желанието документите да се третират като поверителни, но ние успяхме да решим този проблем и след това беше представен доклад с пет основни препоръки. Казахме, че това беше първия доклад от този вид. Тези пет точки е, показват къде е необходима помощ за да могат да се изпълнят задълженията по член 4. През ноември 2011 година проведохме инспекция, която беше, е, така да се каже, продължение на нашата първа инспекция и е, тогава проверявахме всичко, което попада по действието на член 4, но също и което попада по действието на член 9 от е, споразумението. Инспекциите, по-скоро инспекцията се занимаваше с е, проверката по определени запитвания и генерално с всички въпроси, които попадат под действието на споразумението. Искам да се спра сега в частност на член 4 стигнахме до извода, че се спазват само първите две е, задължения съгласно този член и в рамките на цялостния процес ние непрекъснато оказвахме на този проблем. А, сега, що се отнася до втората препоръка, имахме чувството, че и тя е изпълнена. Остават още три препоръки, които в миналото са направени и тези три последни препоръки все още не са изцяло изпълнени. Съгласно член 4, Надзорният орган за защита на личните данни трябва да поеме много важна роля и да представи становище. Неговото становище следва да се вземе предвид. Ние обаче установяваме, че При становището, което беше публикувано след първото запитване, бяха повдигнати някои въпроси, които все още нямат отговор, което означава, че няма никакво развитие в тази сфера. В становището на надзорния орган за защита на личните данни беше засегнат този въпрос – аз обаче искам да се спра а, на още нещо. Всички запитвания, които идват от американските компетентни органи, а, получават положителен отговор от Европол. Обаче ние трябва да признаем също, че някои от тези запитвания а, не бяха особено добре обосновани и смятаме, че в някои случаи основанията за тези запитвания не са достатъчно подробни. Няма географско ограничение. По принцип, при трансфера на тези данни се вземат предвид всички страни в света. Ние направихме заключението, че много от тези запитвания се правят веднъж месечно и най-често в началото на месеца. Там следва да се установи, че всеки месец ние получаваме такива запитвания, така че имаме един доста редобен интервал – От юли месец 2010 или по-скоро през юли 2010 имаше две такива запитвания. И, както казах, те а, се отнасят до географския обхват, за който говорих. За какви а, съобщения става дума като цяло. Ние не знаем дали е, имаме по-малко обмен на лични данни или не във връзка с тези съобщения. Имаше и запитвания, при които Информация от американска страна ни беше предоставена, тя е, беше полезна, но по принцип при информацията от американска страна става дума за данни, които са публично достъпни. Много често е, не се подават е, най-новите данни, е, а обикновено данни за неща, които са станали в миналото и е, като че ли информацията по съответните запитвания не е особено добре специфицирана. При първият инспекционен доклад беше посочено, че някои от данните са подадени устно, това беше обект на критика. Изобщо устното предоставяне на информация не винаги ни е било известно, въпреки че по този начин понякога се предават много важни данни. Европол изиска тази устно предавана информация да се предава и в писмена форма и това естествено означава, че запитванията ще бъдат много подробни – и между другото, тук се засяга и поверителна информация, поверителни документи. И това за нас като контролна инстанция е, създава трудности, защото ние не винаги не разполагаме с тази конкретна информация ако получим информация, не знаем дали тя е надежна или не. Що се отнася до запитванията във връзка с член 9, там е, получаваме спонтанна информация, обаче не можахме да открием нищо в регистъра, което да оказва към лични данни. И без това американската страна изпраща твърде малко данни. що се отнася до запитванията по член 10, тези специфични запитвания – за да се изпраща данни от е, американската страна в, за Европейската програма за проследяване на финансирането на тероризма. Имаше 65 такива запитвания в последно време и това е доста интересна цифра, като сравним е, с, с е, цифрата, която беше за цялото време преди това. Тук ние разполагаме с много обхватна информация и е, броят на запитванията, съотнесен към е, множеството данни, е твърде малък. Аз искам да посоча, че Европол представи писмо, по време на пленарно заседание се обсъди тази тема и там още веднъж зададохме въпроси и беше посочено, че няма пречки този доклад да бъде предоставени на парламента. Така че няма никаква причина този доклад да не се третира като публичен. Благодаря, госпожо Крус. Сега давам думата на директора на Европол. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с този важен въпрос. Благодаря на комисията, Европейската комисия, благодаря на съвместният надзорен орган за редовните съвети, които те ни дават, консултации, с които ни помагат изпълнението на това споразумение. Работим съвместно с съвместен надзорен орган, особено през последната година, година и половина, която имаше голямо значение за подобряване на състоянието на нещата. Както господин Прибе каза, единственият официален механизъм за преглед на нашата дейност, това е 13 ти член И това, което обсъждаме днес, нашето обсъждане днес не може да измести този редовен механизъм. Миналата година обсъждахме първия доклад на съвместният надзорен орган и аз ви предоставих подробна информация за ролята на Европол в това споразумение и в неговото изпълняване. Сега отново съм предоставил материал. Нещата не са се променили много но съм се опитал да коригирам някои пунктове, по които съществуваше неразбиране. Миналата седмица писах на председателят на комисията, за да предоставя допълнителна информация, за да мога да помогна на членовете на комисията по-добре да разберат в какво се състои нашата работа през последната година. Значителен обем информация е предоставен на тази комисия – повече, отколкото обикновено ние предоставяме в рамките на оперативната дейност. Очевиден е интересът към нашата дейност, а ние искаме да действаме прозрачно и да бъдем подотчетни. Въпреки деликатните пунктове в, в споразумението, а също и това, че става дума за деликатни а, данни от оперативното разузнаване, въпреки това а, ние сме готови да отговорим на исканията за публичен достъп до информация, искания, които получихме преди няколко седмици, включително и достъп до на поверителната версия на настоящия доклад. Разбира се, както беше споменато, този въпрос трябва да се реши в съответните правни рамки. Европол а, оперира в много ясно установени правни рамки за публична прозрачност, а също така е защита на данни, които ако бъдат разкрити, ще имат вредно въздействие върху нашата оперативна дейност. Ние също така се консултираме с трети страни по отношение на публичното уведомяване. Разбирам, че председателката на надзорният орган, госпожа Крус няма възражения по този въпрос. Ние се консултирахме и с нашите партньори от САЩ. Все още чакаме становището на американската страна. И както госпожа Изабел Крус, каза, миналата седмица те са обсъждали този въпрос на пленарно заседание. дадаха ни възможност да споделим докладът на съвместният надзорен орган, но преди да се запознаят с този доклад, те едва ли биха могли да ни разрешат да го предоставяме. От миналата седмица вече те са получили доклада, отдават по приоритетно внимание и ще ни уведомят за решението си своевременно. Сега по въпроса, който обсъждаме днес. Използвам тази възможност за да уведомя комисията за това как изпълняваме през миналата година нашите задачи и по-специално ще отговоря на някои от забележките на госпожа Круз. Както знаете, споразумението, доколкото то се отнася до Европол, обхваща три члена. Функцията е, за, и, и функцията по четвърти член – Европол не вижда данните, които се а, е, предават а, е, на Съединените щати и ние не отговаряме за другите защитни клаузи в споразумението, свързани, например, с търсенето, с трансфера и съхраняването на данните. Мисля, че често не се разбира, че след като Европол разреши трансфер на данните, не се разбира, че а, смята се, че тези данни са моментално и изцяло предоставят на американската страна. Много малка част всъщност от данните, които се обект на трансфер, се използват а, от американската страна. В рамките на девети член Съединените щати могат е, спонтанно, доброволно да предоставят на Европол резултатите от обработката на данните. А пък по, а, съгласно член 10 може да има търсене на подобни данни. Откак е, споразумението влезе в сила преди 3, около 3 години, са имали, имало 30, 34 искания от страна на САЩ. В три от тези случая ние сме решили да не приемем тези искания, да не ги удовлетворим, най-малкото докато не сме получили допълнителни доводи в вид на допълнителна информация. По член 9, спонтанният обмен на информация, 54 случая има, когато тази информация е довела на до оперативни действия. Ние сме поискали в 93 случая да се направят търсения, съгласно изискванията на член 10, където, което е до нас 300 допълнителни оперативни действия. Като имаме предвид ужасните събития през юли миналата година в Норвегия, знаете колко много млади хора загинаха, и в, в, в, ние поискахме поисках, направихме три искания по член 10 от САЩ, за да може да подкрепим разследване, да помогнем на разследването. Да не се възможност да установим източници на финансиране, индивиди и други свързани. И Норвегия, и Польша използваха тази информация, за да разкрият е така една много сериозна мрежа за финансиране в международен план. Това имаше особено значение и за нашата мрежа за първоначална реакция, свързана с разследването в Норвегия. В резултат на данните за няколко банкови сметки и бизнес интереси в различни страни бе получена тази информация. Получихме също данни, свързани пряко с закупуването на химически материали и съоръжения, свързани в подготовката на експлозивите, използвани в атентата. И накрая данните показаха оперативната фаза на дейността на заподозрените, а също и доказателства за финансовите механизми, които те са използвали за да подготвят атентатите. В този случай, без някакво съмнение, програмата за проследяване финансирането на тероризма изигра много важна роля. Даде ни възможност да оценим до каква степен Бревик е действал сам или пък е бил част от международна а, крайно десна конспирация. А сега а, за дейността ни през последната година и прилагането на споразумението. Първо, трябва да подчертая, че съвместният доклад за прегледа на комисията и първият инспекционен доклад на съвместният надзорен орган значително помогна за подобряване на нашата работа по член 4. По този начин ние имахме възможност да искаме настоятелно от САЩ да ни дават достатъчни обосновки пред своите искания. По-нататъчното усъвършаване, усъвършенстване на нашата работа по съвет на съвместния надзорен орган имаше положително въздействие върху нашата работа с Съединените щати. Трябва да подчертая, че ние до сега действаме сам много а, конструктивно, а, радваме се на конструктивно сътрудничество с американските власти. Това беше отчетено във вторият доклад, инспекционен доклад на съвместният надзорен орган – и то отразява значителните усилия на Европол през последната година да, за решаване на проблемите, които бяха отчетани миналата година, не само във връзка с а, а, препоръките на съвместния надзорен съвет, но също така и с американските власти. А организирахме редица семинари, за да видим а, какви са всички възможни начини да подобрим прилагането на споразумението след препоръките и заключенията на първия доклад на съвместният надзорен орган и обсъжданията във вашата комисия. Водихме много подробни дискусии в, конструктивен дух и аз съм много задължен на нашите партньори за техното участие в тази работа. Колкото до вторият доклад на съвместният надзорен орган, той съдържа подробни забележки. Е, някои от тях не са изцяло влезли, включени в окончателния вариант. Ще се спра с някои от тях, както госпожа Крус е, заяви. Освен от пете препоръки, две са изцяло изпълнени, трета частично е изпълнена. А, а остават още две, по които се работи в, в плътничето изявление е, е, на съвместния надзорен орган се почета ролята на служителя за защита на данните. Трябва да кажа, че той участва активно в е, прегледа на всички искания, които получаваме, непрекъснато усъвършенства инструкциите и щом получиме ново искане от Съединените щати, той се заема с него. И трябва да ви кажа, че в слотата на четвърти член нито едно решение не взимаме без консултация с служителя за защита на данните. Винаги искаме да знаем какво той мисли за исканията, които ни се отправят и той не един път е подчертавал колко високо цели нашият непрекъснат продължаващ диалог със съвместният надзорен орган и е удовлетворен, че всички препоръки, които са направени от съвместният надзорен орган, са изпълнени от Европол, доколкото това е възможно, в сътрудничество с, не, с американската страна. Господин Уенрайт, трябва да ви напомня нещо, което съм правил и по-рано – че вчера и днес в рамките на нашите заседания винаги имаме ограничение на времето, което предоставяме на изказващите се. И тъй като ние имаме един час за тази точка от дневния ред, може би малко да надхвърлим единия час, който ни е отреден, но не можем а, непрекъснато да злоупотребяваме с щедростта на системата за превод, като надхвърляме работното време. Затова ще ви помоля да не оставите и малко време за обсъждане на въпросите, които докладвате. Благодаря. Това е много, много важен въпрос и за моята организация. Искам да предоставя всички подробности, които считам за важни на вашата комисия. Ще се опитам да обобща останалото в рамките на една минута. Във връзка с други е, забележки, споменати от председателката на съвместният надзорен орган, включително срокът, който се предвижда от член 4, а той е постоянен, срок постоянен, не е логично, разбира се, нито пък оперативно би било отговорно да се изключи какъвто и да е момент от нашата дейност по превенция на терористичните действия. По отношение на използване на устната информация, ние не разчитаме на незаписана устна информация. Имаме четири проведохме четири срещи с Съединените щати, свързани с 20, като имах вече сме получили 24 искания по член четвърти. Ние разчитаме на общи брифинги с Съединените щати и нашите партньори, за да може да разбираме по-добре заплахата, терористичната заплаха, въз основа на която оценка вземаме нашите решения. В заключение трябва да кажа, че правим всичко възможно, за да прилагаме споразумението, работим а, опорито, а, да го прилагаме макс, максимално пълно. Разбира се, подобряване на работа то винаги е възможно, но не знам, като се има предвид колко интензивни са нашите усилия, като имам предвид че в рамките на четирите семинара взехме предвид всички препоръки, които получихме. Не знам още какво може да направим, за да изпълним изискванията на този законодателен акт. Работим с всички сили, за да прилагаме поразумението в сътрудничество с Съединените щати за борба с тероризма. Благодаря на директора на Европол, господин Уейнрайт. Чухме господин Прибе, господин Уейнрайт и госпожа Круз. И сега Започваме с записалите се за изказвания. Господа Сипъл. Благодаря, господин председател. Предвид е, времето, аз ще се концентрирам само върху две точки. Едната се отнася до това, което каза госпожа Крус във връзка с запитванията от САЩ, където често не са достатъчно основания посочени и когато запитванията не са достатъчно конкретни. Не искам сега а, е, да. А, е, Предполагам на какво се дължи, че няма конкретни заподозрени или пък САЩ не искат да формулират по-точни запитания, защото ние без това можем да изпращаме големи пакети от данни. При първото предположение може да се каже, че това споразумение вече не е необходимо, а във втория случай е на лице нарушение срещу него, защото в споразумението е записано САЩ да формулират конкретно всяко свое запитване. Така че е много важно да се изясни въпроса, ще се е, случи ли нещо, ще се направи ли нещо, тези запитвания в бъдеще да бъдат е, формулирани по-конкретно. Искам да изпратя, да направя сега е, едно поздравление на е, комисията и на САЩ, защото е, само две години бяха необходими за да възприемат те нашето убеждение, че само едно е, контролно лице в Министерството на САЩ е недостатъчно. Така че поздравявам ви, радвам се, че сега вече ще има и втора контролен орган. Фос. Господин Фос. Ja, vielen Dank. Благодаря. Така както разбрах от докладите, бих казал, че има подобрения, има изменения възоснова на направените предложения е, на съвместния надзорен орган от първата част, но са необходими още подобрения. Добре е, че имаме инсталирани ДПО и в по-нататъчното процедура ще трябва да бъдат доинсталирани. Имам обаче чувството, че благодарение на нашето споразумение за програмата за проследяване на финансирането на тероризма може да има коректно третиране на такива данни, защото имам чувството, че ние от една страна полагаме усилия за пълно спазване на договор. Смятам, че е, при посещението в САЩ е добре, че посетихме финансовото министерство и успяхме да видим какви са резултатите във връзка с атентатите в Тулуза, примерно, и аз бях много убеден, от данните, които проистичат от тези анализи, данните от извършените разследвания и всъщност по този начин се генерира сигурност, въпреки че става дума за доста чувствителната сфера пренос на данни винаги е, се задава въпроса докъде трябва да стигат очакванията към една задоволителна или добра защита на данните, предвид е, е това, което се очаква е, във връзка с сигурността. Е, по принцип, е, това е оценка, или може би е въпрос към госпожа Дакрус. Имам е, чувството, че Европол е, върви по много правилен път, установихме подобрения и е, трябва да има стимули за е, следващи подобрения. Всъщност, в крайна сметка, ситуацията, която се получава, е доста задоволителна предвид очакванията, които могат да се появят в бъдеще. Например, очаквания за повече прозрачност, но като цяло, пак казвам, имам чувството, че ние сега можем да кажем, че с инсталирането на ТФТП програмата се прави напредък във връзка с защита на данните. Благодаря. <coughs> Благодаря. Казва госпожа Енфелд, имам няколко коментара. Извинявам се. че говоря толкова дрезгаво. Първо, по отношение на процеса. Моята работа като депутат в Европейски парламент е да осъществявам демократичен контрол. Целта не е да седя тук 45 минути, да слушам презентация на господин Уайн Райт и да не ми остане никакво време да задам въпроси. И така настоявам в бъдеще да получаваме действително адекватна възможност да си вършим работата, която е да задаваме въпроси и да очакваме от господин Уейнрайт и всички останали да отговарят на тях. И след това, втори въпрос. Ако нямаме достъп до доклада, как така можем да осъществяваме контрол? Особено ако и, е, хората, които са изготвили доклада, нямат нищо против той до е обществено достояние. Ако трябва, ще се обърна към съда, за да получа достъп до този документ. Мисля, че е напълно неприемливо в огромни количества да се предоставят данни на, вси, на други страни, а, но същевременно, господин Уейнрайт, ние тук не получаваме е, никаква информация точно как се върши това. Е как тогава ще прилагаме собствените си стандарти за прозрачността? Как може трета страна да взема решение дали или не можем да публикуваме нещо. Доста съм ядосана, както виждате. Сега, на трето място, по отношение на заключенията на доклада. Господин Уейн Райт навлезе в много големи подробности по доклада. Но всъщност тук има едно единствено заключение, от което има а, смисъл и то е. Начина по който се прилага споразумението да, в основание да се прилага, предполага, че не всички предохранителни мерки по член 4 се спазват. И какво? Значи вместо да се спазват ограниченията за прехвърлянето на данните, продължаваме да си предоставяме всички данни. Ами, в такъв случай дайте просто да изхвърлим това споразумение. Още един коментар към комисията. Гласувах подкрепа на това споразумение с изключително голямо нежелание и го направих само по една единствена причина и тя беше, че Европейската комисия ни обеща в рамките една, на една година да се е, изготви система, по която данните да се извличат тук в Европа. И така, господин Прибе, къде е тази система? Какво е това? Вие ни обещахте нещо, което да надхвърля възможностите дори на американската система, а все още няма никакви резултати. И накрая едно по... Да се навлезем в малко по-големи подробности. Има едно американско изследване за особените, за конкретните методи, които се използват за обработка на данните, събрани по това споразумение. В член 5 алинея 3 се казва данните няма да се обработват автоматично. Ние всички е, сме просто потребители, е, когато ползваме интернет. Не сме експерти. И е, когато ни се каза миниране на данни няма да се прави, а, ние си казахме добре. Само, че в интерес на истината се оказа, че се прилага една много по- софистицирана система за автоматична обработка на данни, която просто не се нарича Data Mining. А, говори се за Social Network Analysis, анализ на социалните мрежи. И в крайна сметка стигнем до извода, че сме подписали едно споразумение, което е обвързано с обещания, които не се, използват, е, не се изпълняват, което само по себе си се изпълнява с е, големи условности и нарушения е, и честно казано имам изключително големи възражения срещу него. Благодаря. Албрехт. И аз искам да се присъединя към казаното от Софи Индфелд и също така не мога да разбера защо реакциите от другите политически групи бяха толкова внимателно и меко формулирани. Пред себе си не разполагам с доклада, разполагам само с публичното изявление и там се казва, че няма как да се изпълнят всички предпазни мерки, предвидени в член четвърти. Е нали точно това беше, на което толкова настоявахме тук в парламента, когато в крайна сметка се съгласихме да се подпише това споразумение. А мога да продължа да чета и по-нататък. Европол не смята, че може да обработва всички данни Получава се едно искане на месец, обработва се е, в рамките на месец. Какво означава това? В настоящем е, споразумението се прилага така, че се предоставят данни е, за дадени финансови транзакции от, от до, предоставящи данни органи за всеки ден от годината. И какво? Не искахме да се намали количеството информация, което, което се предоставя, а сега се оказва, че се, а, поради оперативни ограничения се прилага се предава същото количество, количество информация, което се предаваше по-рано. И така не дейте да си мислите, че а, е, този дебат, който се преведе тук в парламента, беше просто е така, за да се вдигне шум, а сега ще сме готови да приемаме всичко. Ако споразумението а, е, не може да се докаже, че е било полезно, а, е, освен в един конкретен случай, тогава аз не мога да разбера защо дали изобщо може да се твърди, че това споразумение действително е необходимо. Думата необходимо съвсем не се споменава в доклада, а става дума за а, данните на много европейски граждани. И така, всички искания, поставени от парламента преди да се гласува по това споразумение, са неизпълнени. Много внимателно трябва да обмислим нещата. Не е допустимо а, да се работи така. Ние да извоюваме допълнителни предпазни мерки, а, те да се приемат след това, да одобрим предложението и след това предпазните мерки по никакъв начин да не се спазват. Просто а, това по никакъв начин не отговаря на начина по който трябва да работим. Тук няма спазване на конституционно правната уредба на Европейския съюз. Тук става дума за споразумение, което можем да обжаваме в съда. Благодаря, господин председател. Аз не съм изобщо предпазлива, както каза пред, предишният колега. Аз съм задоволена, доволна, удовлетворена от това, от начина по който а, Европол прилага споразумението. То беше гласувано с много голямо мнозинство. Беше възложено неговото прилагане от Европол. Европол трябва да изпълни една доста обхватна мисия – има две години от как се прилага това прилагане. Имаме е, съвместен контролен орган, който следи дали се прилага както трябва споразумението. Имаме а, е, а, е, ограничен персонал, ограничен брой служители, които изпълняват, изпълняват споразумението. Аз съм задоволена, защото имаме пет препоръки от органа, надзорният, съвместен надзорен орган. Две препоръки са изпълнени, третата в момента се изпълнява и още две, които в момента се изпълняват и ще бъдат изпълнени. Мисля, че за две години едва ли може да се очаква повече или пък, че може да обвиняваме Европол. За един доклад, който беше гласуван от парламента. Наред с това, искам да ви напомня, че надзорният, съвместният надзорен орган действа, но това извършва и Европейският орган за защита на личните данни. Смятам, че работата трябва да продължи по същия добър начин. Ние сме задоволени. Говори се за защита на личните... Чух, че се говори за личните данни, чух, че се говори а, за а, правата, но не чух да се говори за борбата с тероризма. За това, което ме интересува мен е сигурността на европейските граждани и борбата с тероризма. Господин Фос, искате ли още една минута? Да, ще се опитам а, съвсем кратък да бъда. Ще е, дам някои отговори във връзка с този доклад. Естествено, аз е, не мога да дам оценка дали да бъде направен публичен или не. Но тук ние се намираме в ситуация, в която става дума за сигурност и дори в националните парламенти също не се получават всички документи. Там също има е, класификация по признак поверителност. И е, аз е, мисля, че е, все пак се дава възможност в малка стаичка да се прочетат. Аз не мога Както казах вече, ако едната страна каже, че този документ е поверителен за нас по нашите стандарти, той да бъде направен публичен. Навсякъде в такива случаи трябва да се внимава какво разбира партньора под поверителност. Разбира се, за нас това е незадоволително, но и в националните парламенти картината е същата. За да не провеждаме тук хоризонтални дебати помежду си, трябва да имаме предвид, че господин Прибе трябва е, да си хване влака, е, трябва да тръгне бързо. Софи, моля те, бъди кратка. Към господин Фостори на национално равнище не всичко може ей тъй по собствено осмотрение на някого да се обяви за поверително. Не може да казваме, че просто защото така се иска, значи ще го приемем. Тук става дума за споразумение, по което, ако сме гласували за, то е било с голямо нежелание, а някои от нас са гласували против. Нашата задача е да осъществяваме надзор върху приложението на това споразумение. Как може да се обръщат към мен и да се иска да дам гласа си и за ратифицирането на това споразумение, след като в последствие не ми се дава възможност като депутат да упражнявам правата си за контрол. А какво значи това? Споразумението всъщност не върши никаква работа. Това означава, че се е, прехвърлят всички данни. Вие като депутат трябва да се безпокоите за това. Към госпожа Матио, да, всички искаме да живеем в сигурност, но едно лошо споразумение, което се прилага лошо, не води до е, сигурност, до повече сигурност. Тук няма никакви ограничения за прехвърлянето на данните. Всички споменяват Тулуза. Честно казано, нека да ви припомня, че в Тулуза младият човек, който извърши всички престъпления там, се оказа, че е бил в списъка за следене на тайните на, е, е, на службите за сигурност и същевременно е било възможно той да осъществи още 4 убийства преди е, да бъде спрян. И така, нека да дам думата на господин Прибе за отговор, тъй като той трябва да напусне много скоро нашето заседание. Господин Прибе. Благодаря, господин председател. 42 минути има до моя влак, така че мога да отговоря спокойно. Е, ще разгледаме много внимателно приложението на това споразумение по време на втория преглед. Много благодаря за всички направени коментари, защото те ще бъдат взети предвид. Нашата цел не е да бъдем мили към американците. Напротив, е, целта ни е много внимателно да разгледаме всички подробности. Още при първите прегледи направихме при първия преглед направихме препоръки, които доведоха до подобрение. Контролът, процесът за контрол от страна на съвместния надзорен орган на Европол доведе до подобрение. Като цяло процедурата в момента е възможно най-ограничена. Разбира се, има много е, възможности за дебат и продължаваме още да спорим с американците по някои от елементите, но като цяло механизма за контрол през Европол работи. Благодаря на госпожа Сипел за казаното. Имайте е, предвид, че да се изпрати един служител в Вашингтон, е, трябва комисията тук да работи с един служител по-малко, тъй като в момента имаме много сериозни ограничения е, върху броя на служителите. Независимо от това, сме планирани такова прехвърляне и е, ще и се радваме, че американската страна е приела това. Сега не е моя работа да правя обещания. А, що се отнася до новата система, за която попитахте, на... ще ви дадем повече информация за нея през септември. Благодаря, госпожа Круз, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за, на всички, които зададоха въпроси и направиха изказвания. Вторият доклад за изпълняване на споразумението беше а, анализиран от съвместният надзорен орган. В член 4.2 се уточняват условията, при които информацията се предава на Съединените щати. Съвместният надзорен орган и Европол трябваше да следят как действа Европол по този въпрос. В член 4.2b се казва, че Съединените щати трябва ясно да окажат за кои данни става дума и да обосноват, ясно да обосноват искането си, за да знаем точно за какви данни, кои данни става дума. Искането трябва да бъде формулирано по такъв начин, че да изисква трансферът на минимален обем данни. Съвместният надзорен орган проверява именно това. И в нашия доклад ние казваме, че тези обосновки все още са твърде общи, че исканията са за голям обем данни и че срокът, за който се искат данните, обхваща цяла година. Ние продължаваме да настояваме на тези заключения. Исканията не са достатъчно конкретни, не са а, добре обосновани, искат а, данни от всички категории и не отговарят на минималните а, стойности на праговете. Това е със заключението на съвместният надзорен орган. И ние се опитваме да установим как тези критерии могат да се спазват, какво трябва да се предприеме, за да бъде в Европол в състояние да изпълни всички изисквания на парламента във връзка с член 4 на споразумението. Господин Уайнрайт. Благодаря. Мисля, че този дебат вече показва различното тълкуване и различните възгледи по отношение на това важно споразумение особено прилагането на член четвърти. По този въпрос съм чул стотина различни версии и мнения през двете години, които действа споразумението, а пък Европол има неблагодарната задача да реши как точно трябва да се прилага това споразумение. Ние се ръководим от становищата на страните по договора Европейската комисия от страна на Европейския съюз и Съединените щати. Ние също така взимаме предвид становището на съвместният надзорен съвет. Т.е. слушаме всички заинтересовани страни, но ние сме отговорни за прилагане на споразумението, прилагане на достатъчни мерки за защита всички, включително и членовете на съвместният надзорен съвет, винаги са имали възможност да обсъждат на практика в големи подробности какво всъщност значи обосноваване, как може да усъвършенстваме обосновката на тези искания. Всички практични, практически стъпки за усъвършенстване на изпълнението на споразумението бяха обсъждани многократно от всички нас. Едва ли може да направим повече от това. Колкото до достъпа до а, поверителния доклад, той е класифициран като поверителен по искане на Съединените щати, смятам, че това е правилно. Каквото и да е становището на съвместният надзорен съвет, смятам, че като, а, определението му като, като поверителен а, е правилно и аз няма да наруша а, правилата за разглеждане на искания за достъп до класифицирана информация. Просто прилагаме закона, защото трябва да защитим разкриването, публичното разкриване на информация, която може да навреди на нашата оперативна дейност. Така ще продължим да действаме и в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Уайнрайт. Would you like to? Yes, I, I would be very interested to hear the more detailed reply of би ми било интересно да чуя по-подробни отговори от страна на господин Уайнрайт по повдигнатите въпроси. Специално на този параграф в доклада, този абзац в доклада, където се казва, че на практика няма ограничение в обема и вида на предаваните данни. Това е много тревожно заключение. Бих искал не да ми обяснявате всичко, което е направено, за да се подобри изпълнението на споразумението, бих искал да знам какви са резултатите. Защото това е много тревожно заключение. Бих искала да знам какво се казва в доклада по този въпрос. Вече надхвърляме значително времето за тази точка от дневния ред, но а, си струва да дам за още една минута думата на господин Уайнрайт да отговори на този конкретен въпрос има някои важни ограничителни условия за идентифицирането и трансфера на данни. Не може да става дума за данни, които идват от целия свят. Не всички сделки и транзакции в целия свят са включени в този списък. На под 20% от всички типове финансови съобщения – са обект <clears throat> на трансфер на данни. Очевидно има ограничения в вида и обема на данните, които се предават в, посилата на това споразумение. Мисля, че с това трябва да приключим този размен на мнения. Наистина това беше обмен на мнения. Благодаря на всички участници. Благодаря на представителите на комисията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 за да не закъсняваме повече. И така. Трябва да разгледаме измененията към проекта доклада, подготвен от госпожа Елен Флотов за предполагаемото използване на ЦРУ на европейски държави за транспортиране и задържане на затворници. Съгласно графикът, за който сме се споразумели по силата на член 50 с АФЕТ, пред на 9 юли ще гласуваме в Либе, в АФЕТ ще се гласува на 5 юли, а не на 25 юни, както беше първоначалният график. Първо ще дам думата на докладчика госпожа Елен Флотър, но преди да започнем обсъждането на предложените изменения, аз бих искал да споделя предварителните резултати от делегацията, която посети Вилнюс от 25 до 27 април тази година. И като член на комисията Либе бяха в тази делегация. В нея участваха госпожа Мишел Трифле, госпожа Таня Файон, госпожа Елен Флотър, Сала Латвард, госпожа Сара Латвард и госпожа Ана Гомаш и поради непредвидени ангажименти, тази а, делегация, а, която посети Вилнюс, Литвания, а, трябваше да си тръгне на 20, да тръгне на 27 април. Тя се опита по-добре да вникне в а, проблема като обсъди задълбочено а, всички доказателства във връзка с тези тайни програми за задържане в Литва. Разгледани бяха проведените разследвания, механизмите а, за прехвърляне на жертвите, а, препятствията и а, помощта, която може да се а, окаже е, от властите. Посетихме Антавилия. Е, това е място за държане, което е важно във връзка с тези обвинения. Имаше с нас представители е, от Институт за наблюдение на правата на човека, от кабинета на литовския президент министър-председател от Литовския парламент, от различни негови комисии, включително тази повършен, външни работи, господин Клюнка, е, прокурор 2000, е, главен прокурор е, през 2010 година, ръководил работата по разследването. Европейския парламент благодари на литовските власти за това, че с готовност отговориха на въпросите на депутатите от Европейския парламент и взехме предвид, че действително се полагат усилия, за да се хвърли светлина върху програмата за прехвърляне на ЦРО на съдебна в съдебен и парламентарен план. Е, делегацията поиска допълнителни разяснения по отношение на ограниченията, свързани с е, разследването на прокурора и е, по отношение на факта, че то е било закрито много бързо. Генералният прокурор бе стигнал до извода, че никой не е бил задържан. Ролята на доктрината на държавната тайна, която се прилага по отношение на различните центрове за задържане и нивата на контрол за нетърговските полети е, дадоха възможност е, да се подаде обжалване и е, отново да бъде подновено разследването, включително и с генералния директор на гражданската авиация. Бе изпратено писмо до, до главния прокурор през юни 2012 година и координаторите ще получат доклада от нашата мисия. Така даваме думата на госпожа Флотър, нашия докладчик. Благодаря и за посветената работа. И бих искал да изразя и благодарност за начина по който си сътрудничиха с нас литовските власти. Госпожа Флотер, заповядайте. Имате дума. Имате думата, госпожа Флотер. Благодаря, господин председател. Опитах се е, да е, включа в новите изменения главните заключения от нашето посещение в Литва. И искам да е, уведомя колегите, че имаме, имахме а, е, Имаме едно писмо, което отпратихме до главния прокурор на Литва. Това писмо е на ваше разположение. Той на място там ни направи предложение да ни предостави поверителни документи а, по въпроса, от който се интересувахме. А, до момента на нашето писмо не сме получили още отговор. Ако доколкото може да очакваме точен отговор на, по този въпрос но в съгласие с докладчиците в Сянка това би могло да доведе до някои нови промени в нашия доклад. Вие с право споменахте основният въпрос, а основният въпрос е, че въпреки тези две разследвания в Литва, ние не получихме отговор на всички въпроси. Заедно с, с Евроконтрол анализирахме, бяхме полетите и има много сериозни а, основания прокурорът да а, за, откри, отвори на ново предварителното разследване, още повече като се има предвид, че те а, разглеждат такава възможност а, да се отвори на ново предварителното досъдебно разследване. Посещението ни в Литва беше много полезно и заключенията, които а, заедно направихме с колегите, са включени в предложените изменения. Сега ще се спра на измененията. Те са доста много. 143. Трябва да кажа, че 22 от прилаганите изменения са на, от докладчика. А тези 22 изменения отразяват това, което тук що ви казах анализът на допълнителната информация, която получихме е, за тези полети, резултатите, които получихме от Евроконтрол и е, които са абсолютно уместни заключения по отношение на Литва нали, и Румъния са тези данни. Получихме също така информация а, е, във връзка с посещението на 6 май в Полша, където се срещнахме с а, главния прокурор там. Отразени са и а, разговори и информация, която получихме от а, Румъния. Това са е, съдържанието на 22-те изменения, които аз предлагам. А, с, от, ще цитирам а, темите, по които бихме могли да очакваме да постигнем компромис. Това, те са следните. Това са изменения които се отнасят до задълбочаването на наш, връзката между борбата с тероризма от една страна и защитата на, и изпазването на международното право и правата на човека. И ако дейността на разузнавателните органи и органите за сигурност на различни нива трябва да се съобразява с тях и във връзка с това са формулирани редица изменения. Смятаме, че тук няма да има проблеми. Мнозина с право се интересуват от злоупотребата с понятието държавна тайна. Това не трябва да бъде повод а, за разследване във връзка с нарушаване на правата на човека превентивните мерки, които се прилагат за бъдеще, оценка на практиката, която е, е на лице и прочее. Всички тези изменения, организирани около темите борба с тероризма и опазване правата на човека, могат да бъдат обединени в компромиси. Това е напълно възможно. И по този начин ще се обогати е, текстът на доклада. Предлагам ви да се средоточим вниманието си а, в някои изменения. Те у тези изменения, където трябва да направим много точен избор. това, което с право е споменато в преамбюла, но да се съсредоточим вниманието си върху онва, което би дало а, повод за политически действия, които ще ни помогнат в бъдеще. Тоест да обърнем специално внимание на бъдещето, на сегашното и на бъдещето, за да може по най-адекватен начин да решим кое е уместно да бъде включено, като се има предвид гледната точка, която сме избрали за работата на този доклад. А това е разследването и политическите задължения, които следва да поемат и да спазват страните членки. Трябва да има също така равнопоставеност в третирането на страните. Казва ми се много пъти, че всяка страна е, може да има суверенно право да действа както иска, но не е така. когато става дума за мястото на тайните е, задържания и кои лица са били затворени там, трябва да кажа, че това е обект на дебатите днес. Защото данните, които ни предостави Евроконтрол, Евроконтрол ни предостави данни за полетите, имат значение само във връзка с тези данни за местата за задържане. Тайните места за задържане. И по отношение на анкетата, която бе проведена, дали ще бъде парламентарно разследване или, или съдебно а, разследване, а, трябва да се стигне до заключения. Мнозина предлагат, когато става дума за Румъния, да се спомене, аз нямам нищо против това, да се споменат тези заключения. А в резюме те заключение. казва, че не кой знае какво е станало. Това е позицията на румънските, на румънските власти. И е, това е по, е, обект, е, това е тема на около 60-тина предложения за изменения. Моето мнение е, че не трябва и трябва да се речем внимание върху това, което може да помогне да се започне ново разследване. Мисля, че това би било потвържение потвърждение на добрата воля на нашите събеседници. Сега, за компромисите, които вие ще получите едната седмица. По първи абзац, без особени трудности или с малко трудности, сигурно може да стигнем а, с, с, докладчиците в сенка, може да стигнем до компромисно предложение. Защото може да смятаме, че страните, за които става дума, не са изпълнени своите задължения. И мислим, че а, като съчетаем а, предложенията за изменения, може да стигнем до компромис, който задоволява всички от тези, които са внесли изменение по първия абзац на текста, по втория абзац. За него няма много изменения. Предлагам на господин Хифлер да помисли за 66-то изменение, което тя предлага, Къде се казва, че страните се сблъскат с трудности при воденето на разследването. Разбира се, съществуват подобни трудности. Но при това страда взаимното доверие, нещо, което е, се съдържа в изменението на друг колега. По третия абзац, е, както и по четвърти, е, няма, може би, да можем да представим компромис. По, по е, петия абзац. който се отнася до факта, че тези е, е, е, разследвания трябва да обърнат специално внимание на местата за задържане, тайните места за задържане и в, в стран, светлината на препоръките на организациите за защита на правата на човека. Това да тях се отнасят изменения 82, 83, 84 те могат без всякаква трудност да бъдат съчетани в един компромис. По шестия абзац, там къде става дума за Румъния, вече споменах какъв е случая там. Бих предложил на господин Скифлер, който поиска да се позовем на анкетата, която вече е спомената в преамбюла, и да се, на, настоим на това, че искаме съдебните власти да започнат ново разследване на събитията в Румъния и в Литва. В светлината на данните, които получихме от Евроконтрол. Нещо, което сме обсъдили заедно с докладчиците в Сянка. По отношение на Литва – Смятам, че е, е, там е възможно да обсъдим с е, господа Шифлер или други, които са внесли изменения. Господа Шифлер има три изменения 99, 100 и 101. И а, а, там се казва, че не, не е нарушен суверенитета на страните членки от страна на САЩ. Аз а, предлагам, че когато става дума за Литва, да отпратиме тези изменения, да ги преместим в преамбюла. Като напомним това в, в общия текст, а не само конкретно за Литва. Сега по десетия абзац, което става дума за правото за достъп до информация, като има вече две страни не са отговорили задоволително или не, на исканията за информация по отношение на а, полетите, за които става дума, полетите на ЦРУ. Тук се споменават третица страни. Аз предлагам да а, сложим тук списъка, който е, включва абсолютно всички страни, за които става дума. Най- изчерпателния списък. Сега стигаме до абзеца, абзаца, който а, очертава политическите инициативи, които бихме искали да видим в бъдеще и за контактите на нашата парламентарна комисия с други национални парламенти за да можем да вървим напред както по разследването, така и механизма, по който да се да действат от тук нататък разузнавателните служби и службите за сигурност. Има поредица изменения, в които става дума за съвета contre, etc. Euh, moi, je crois que là-dessus, on peut peut-être laisser tomber les excuses, parce que c'est vrai. Euh, трябва да кажем, че тук ясно, ясно се, се признава в съвета от страните членки, че се прилага това, което имаме вече предвид, а също така и е, става дума за една система, която е, може да бъде използвана в бъдеще. Тук смятам, че може да, при, да предложим компромис между това, което предлага госпожа Вежа, госпожа Шифлер и това е за абзац 11. Не знам дали сега трябва да говоря за всичките 143 изменения. Трябва да кажа, че има много изменения, които засягат теми, за които не, съм, не се спрях сега. Примерно контрола на полетите и на, на самолетите. Въпросът за преразглеждането на Чикагската конвенция, което се споменава от господин Коело и от госпожа Гомес, мисля, че техният подход може да се съчетае за да стигнем до едно сериозно изменение във връзка с борбата с тероризма, парата на човека и така нататък. Значи вече се очертава окончателният резултат от цялата тази работа, като се има предвид, предло... като се имат предвид предложените изменения. Както казах, Идната седмица ще ви представя компромисите, до които сме стигнали и заедно с докладчиците в Сянка в Страсбург, мисля, че сме си определили 5 юли, ако се не лъжа. Това е главното. Ако съм забравила нещо, вие разбира се ще ми напомните. Благодаря. Nous vous remercions, Madame Flotre, pour la présentation des rapports. Благодаря, госпожо Флотер, за вашия доклад, за анализа на измененията, за посещението в Литва. Сега е време за дискусия. Господин Енсия. Благодаря, господин председател. Аз съм аз съм някъде доволен и бих искал да благодаря на госпожа Флотър за уводните думи. Надявам се, че тя ще приеме нашите изменения или пък ще ги включи в компромисни изменения. Нека да поговорим малко за тези изменения и да кажа защо съм ги подал. Целта на тези изменения – беше текста да се обвързаше повече към действителните факти, по-малко с общите обвинения. Именно защото защитата на правата на човека е толкова важна, не трябва да си позволяваме да хвърляме обвинения без да искаме, без да разполагаме с действителни факти. Би било не безотговорно Европейския парламент да обвинява държави за нарушение на правата на човека възоснова на писания в медиите, книги или прости докатки. Затова е, се опитах със своите изменения да покажа, че има големи разлики между начина по който различните държави членки осветляват този въпрос. В някои държави членки е, бе направено много. Бяха създадени специални комисии за разследване на други места. Това не бе направено и, и смятам, че усилията на страните, които е, действително са положили усилия, би трябвало да се признаят в този доклад. Ето, например, в Румъния имаше парламентарна проверка през 2008 е, година. За съжаление обаче в проекта доклада този въпрос не е споменат изобщо. Смятам, че националните парламенти трябва да играят същата роля като, европейските парлам... като Европейски парламент. Те са наши колеги и трябва да им вярваме. Разбира се, там където има е, твърди доказателства, че държавните органи са предприемали действия, които са нарушавали правата на човека, тогава трябва да има последствия съгласно националното европейско право. Но нашата роля като представители на гражданите не е да ръководим тези разследвания или пък да заместваме държавните органи, а по-скоро да принудим държавните органи да изпълняват своите задачи. Благодаря, господин Енчо. Госпожо Интвел, заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинявам се отново за гласа си. Нека първо съвсем накратко да отговоря на колегата си господин Енчо. Бяха подадени много изменения и аз не препоръчвам да се подкрепи а, нито едно от румънските изменения. Разбирам а, чувствата ви, но тук говорим за много сериозни обвинения а, които не се основават само на медийни статии. Тук разглеждаме въпрос, който се изследва вече от години. Това е политическо разследване, това не е съд, но просто не може да се отрече наличието на огромно количество информация за цялата система. Дали нещо конкретно се е случило на, на, на тази и тази дата в тази и тази страна, а, е не свързан с, с, а, основно, с същината въпрос тук. Важното е, че тук, на този континент, европейското семейство е било съучастник в нарушение на международното право. И дали това става във вашата страна или в моята страна, а, това няма никакво значение. Това се случва в Европейския съюз. Моята страна не е била а, толкова а, силно засегната от обвиненията, но и там има неяснота за някои факти. Така че аз също бих предпочела тези въпроси да се разследват. Не мисля, че е от интерес на, за моята държава да покрива този тип дейности. Тук не става дума за а, защита на една страна или на друга или на трета. Става дума за това, че всички ние сме заедно, ние сме европейски граждани. И за това не приемам нито едно изменение, което има за цел да заличи упоменаването на която и да било страна а, защото това е несериозно. Второ, казах това е и по-рано в Страсбург, когато обсъждахме въпроса. Тук става дума за стратегически подход. Когато говорим за факти и обвинения, в крайна сметка имаме доста голяма яснота за това какво се е случило. Държавите членки пренебрегнаха предишните доклади. Какво ще се случи с този? Колеги, погледнете, има ли тук някой? Къде са представителите на НП? Тук. А администраторът на ЕНП е тук. И защо ЕНП не е в залата? Защо ЕНП не се интересува от този дебат? Защо е празна залата? Тук говорим за нарушение на правата на човека. Говорим за нарушение на правата на човека, които са се случили тук, на европейска почва. Защо това се разглежда като някакво незначително въпросче, което е, заслужава да бъде обсъдено едва ли не само от докладчика и няколкото докладчици в сянка. Много можем да говорим за това какво се е случило и какво не се е случило, но основният въпрос тук е, че ние, европейците, не искаме да си признаем, че такива факти съществуват. Ние, като европейска общност от хора, отказваме да признаем, че такива престъпления са извършени от наше име. Благодаря, каза председателя. Давам думата на госпожа Лътвард. Благодаря. София е нашия докладчик Сянка по този въпрос в Алде, но аз исках да говоря като станов... докладчик по становището на Комисията по външни въпроси по този доклад. Съгласна съм с казаното от госпожа Флотер до голяма степен и мисля, че нейният подход, който е твърд, но достатъчно внимателен към деликатните въпроси, заслужава подкрепа. Опитах се да намеря формулировки за някои от елементите на доклада, за които вече имам известна подкрепа. И тук, е, тук се настоява да се каже, че е имало системно нарушение на правата на човека. Една цяла система за изключително прехвърляне на задържани лица. Така че участието в нея на всички, всяка една държава членка трябва да се уточни. Все още няма нито една държава членка, която е била получила такива обвинения и която напълно да ги е опровергала, независимо от това дали нарушенията, е, обвиненията са дошли от е, медиите, от неправителствени организации, защитаващи правата на човека, от самите жертви или от бивши агенти на ЦРО. Нека и аз тук да кажа, че всъщност понякога а, е, прокурорските, а, прокуратурата се сезира и поради а, статии в медиите. Ето това стана при нас, когато имаше подслушване на телефони. Тогава прокуратурата се самосезира поради а, множество статии в медиите. Това а, става, тъй като имаше много статии, които говореха за предполагаеми престъпления, извършвани от журналисти. Така че Погледнете какво става сега с Нью Йорк Таймс и Вашингтон е, Пост по отношение на атаките с безмоторни самолети. А, кой точно? Кой точно а, е, събира тази информация? Доста точна информацията, която се предоставя в тези два вестника, в крайна сметка, а, макар и да не е потвърдена от Белия дом. Тук въпросът е не само да се разбере какво се е случило в отделните страни, а да се направи едно действително разследване на случая. А, защото има а, ситуации, в които парламентът просто няма правомощията да проведе такива разслед изследвания и ето, например, това беше така и при мен в моята страна, където всъщност отчетността по тези е, е, въпроси е пред министър-председателя, не пред парламента. И така, въпросът не е кой, е, не само кой къде какво точно е направил. Съгласна съм с Софи. В всички сме а, е, въвлечени. В Европейския съюз е било допуснато да се случи такова нещо. Дори една страна да не е участвала сама по себе си, а, е, е допуснала това да се случи в а, е, нейна съседка. Така че се надявам, че ще има силна подкрепа от всички политически партии. Надявам се, че ще участват НП и ЕКР. Опитах се да я спечеля в резолюцията за 2009 година за пренастаняването на задържаните в преместването на задържаните в Гуантанамо Бей и а, тогава получихме подкрепа и имаше резултат, защото имаше прехвърляне, преместване на задържани от Гуантанамо Бей. Все пак има някакви ограничения. Има формулировки, които са достатъчно внимателни, без да бъдат беззъби. И накрая, по отношение на казаното господин е, Енчо, вие казвате обвинения, основани на доказателства. А, извинете, е, всъщност е, нещата не работят така. А, първо са обвиненията, после идват доказателствата и ако има доказателства, значи има вече е, осъждане. А, обвиненията, е, е, предполагаемото извършване на дадени действия е, е точно това. Предполагаемо извършване, което трябва да бъде разследвано. Председателят, приближаваме към края на своята работа за днес следобед, но разбира се, мога да дам думата отново на господин Енчо, тъй като бяхте споменат личност лично. Благодаря. Да, разбира се. Може би не съм бил достатъчно добре разбран заради превода. По никакъв начин не се опитвам да подкопая защитата на правата на човека, на гражданите, независимо от това дали те са европейски граждани или граждани на Терези и страни. С всичките си дела съм доказал че съм за правата на човека. Но тук е, просто искам да настоя за известна яснота. Госпожа Флотър говори за ясни доказателства. Е, какви са тези ясни доказателства? Ако има ясни доказателства, дайте ги, за да отидем към да се обърнем към румънските власти, към прокуратурата и да създадем нова парламентарна комисия за разследване и да има ясни доказателства, че са били нарушени правата на човек. Освен това, е, ясно е, че тези е, разследвания, са, които провеждаме ние, са политически по своя характер, но честно казано мисля, че надхвърляме правомощията си. Мисля, че тук се месим в въпроси, които не са ни работа. Въпроси, които трябва да се разглеждат от съдебната система. Не може просто е и тъй е, да осъждаме заради това, че един журналист нещо някъде е написал. Европейският парламент не може да каже, че това е доказателство. В Румъния имаме и поговорка е, по този въпрос. И за това искам да ви обясня, защо смятам, че е подходящо да не се да не се упоменава нито една държава. Ако аз си отцапам вратовръзката и не мога да я изчистя, ще трябва да я изхвърля. А, и така, дори да я изчистя, тя пак няма да, петното пак няма да изчезне. А, дори а, после обвиненията към дадена държава членка, която е била включена в списъка на обвинените, на посочените с пръст, бъдат опровергани, петното си остава. И така, искам да кажа следното. Ако е доказано от съответните отговорни за това органи, че написаното в пресата е вярно, трябва да си зададем въпроса дали това е така или не? Не всичко писано в медиите е вярно. Трябва да ви кажа, че е хубаво тук да си помислите как работят медиите в Румъния. Аз съм против права, не съм противник на правата на човека, но в този доклад в никакъв случай не трябва да се произнасяме по фактите. Просто трябва да настояваме да се проведе съдеб... раз... разследване истинско разследване за извършени престъпления. Ако има ясни доказателства, както каза госпожа Инфелд, тогава трябва да се процедира съгласно на Европейското и национално законодателство. Благодаря. Председателят, благодаря. Съвсем ясно заявихте позицията си, а сега давам думата на нашия докладчик за заключителни думи след проведения дебат. Госпожо Флотр. Разбирам позицията на колегата. Мисля, че тук а, има позоваване на парламентарното разследване в а, Румъния. Но няма и заключенията, трябва да ги включим в, в преамбюла. Независимо от това, разследването, начина по който тя беше водено, публичният или непубличен характер на това разследване, всичко това а, има характер на критика и то не на журналистическа критика. Който иска да знае това какво е станало в Румъния, е отбелязал пропуските на румънските власти. Това не, са, е, не, не става дума за журналист, става дума за комисията за предотвратяване на предотвратяване на изтезанията, доклада на господин Мартин, доклада на, на ООН, Тоест, подобна позиция не издържа натиска на реалността, на фактите. Почти всеки ден получаваме нови данни, върви разследване, върват процедури, има решение на Европейският, ще има решение на Европейският съд. И на ООН, и на Съвета на Европа, очевидно има редица елементи, които могат да бъдат достатъчно основани за започване на ново разследване или за продължаване на затвореното разследване. Не ние правим разследването, не ние а, вадим на бял свят фактите, но ако има въпроси, на които няма отговори, ако анкетата беше, ако разследването беше дълбоко, задълбо, задълбо, ако разследването е било задълбочено, ще го кажем и това е нашата цел да стимулираме, да поощряваме страните членки, а не нещо друго. Защото става дума за нещо, което засяга всички европейци. Става дума за това Европа да помогне на европейските усилия, за да възтържествува правото както как, Румъния да го направи така, както Испания, както а, Литва, както Полша, както други страни. Става дума за едно задължение на членовете на Европейския съюз. Ние сме... Именно затова ние приканваме Румъния да участва в тази работа. Да свърши това, което се очаква от нея. Става дума за тайните места за задържане. И това не е, защото го е написал някой журналист. Става дума за това, че тези данни са засечени от няколко страни. От съвсем сериозни, от съвсем сериозни органи, казах, е, комисията за предотвратяване на изтезанията, например. Не, ние нямаме възможност да кажем кое е доказателство и кое не е, защото именно разследването, за което призоваваме, ще каже има ли доказателство или няма доказателство. Ние няма да го кажем, ще го каже разследването. Не е наша работа това. Става дума за разследването, за което призоваваме. Именно за това искаме подобно разследване. 60, близо 60 от измененията засяга този въпрос. Които искат да се сметне, че Работата е приключила, разследването е приключило, вече няма какво да се занимаваме с него, но това е само част от истината. Аз не съм съгласна това. Готова съм да обсъждам тези въпроси с всички, които са внесли изменения в този дух. Защото иначе смятам, че никой няма да ни а, вземе на сериозно. А парламента, когато говори по тези теми, трябва да бъде убедителен, да вдъхва уважение, да направи всичко възможно за решаване на наречените въпроси. И аз смятам, че Румъния може да помогне, за да помогне, за, може да помогне за решаването на това. Защото ако в Литва наново на се отвори, започне разследването в светлината на последните данни за, за а, полетите, а, нещата и за Румъния, и за другаде някакси се набиват в очи, те са толкова ясни. Обещах ви компромиси, уверявам ви, че ще бъда на разположение да обсъда с всички, които са внесли изменения, а, техните гледни точки, за да може да стигнем до една сериозна обща позиция и преди всичко полезна. Благодаря, госпожо Флотър. А, господин Енксив. Само ще кажа, че а, а, не е особено ошиво да се каже, да казва госпожа Флотър, че моята позиция не е сериозна не съм казал, че вие сте несериозен. Казах, че ние всички заедно трябва да свършим една сериозна работа. Това е по-различно. Не е същото. Във всички случаи въпросът беше осветлен. Тук не става дума за лични квалификации. Престои ни сериозна работа. Но почти, почти сме е, стигнали е, до резултата. И в края на този работен ден благодаря на всички, които оцеляха до последният е, е час е, на е, днешния работен ден. Следващото заседание ще бъде на 9 юли. Това ще бъде редовното заседание на комисията е, Либе на 9 и 10 юли. Благодаря на всички.